Thank you. Благодаря ви. Скъпи колеги, нека преминем към пета точка. Още веднъж искам да се извиня за това, че господин Гвалтиери е възпрепятстван и не може да присъства. Затова ме помоли да председателствам тази важна, е, това важно заседание. И за мен е огромна чест да приветствам госпожа Кристин Лагард, кандидат за поста председател на Европейската Централна банка. Както знаем, председателя Марио Драги ще прекрати своята функция на 31 октомври тази година, след като работи 8 години мандат на този, на този пост. Съгласно член 283.2 от договора, към парламента е отправена молба за консултация по препоръката на съвета за назначаването на председател на ЕЦБ. Преди днешното изслушване кандидата е получила 76 писмени въпроса на които а, тя отговори писменно. Съответно, въпросите и отговорите са прикачени към доклада. А, в 18 часа ще пристъпим към гласуване и съответно нашето решение ще бъде препратено към съвета относно номинирането на госпожа Лагард за позицията на председател на ЕЦБ. Пленарното заседание ще бъде от 16 до 19 септември. В началото на изслушването кандидата ще направи кратки уводни думи в рамките на 10 минута. След това вие ще зададете въпроси, ще чуем отговорите. Списъкът е много пространен с въпроси и а, се надяваме накрая да има възможност за 3-4 спонтанни въпроса. Моля ви, придържете се към а, времето си. Затова, госпожо а, Лагарти, вие се придържайте към времето. Моля ви, колеги, бъдете реалисти. Нека въпросите да бъдат точни, за да се придържаме към краткото време. Сега преминавам направо. Давам думата на, към госпожа Лагард за 10-минутно изказване. Много благодаря, господин председател. Искам да ви помоля наистина да бъдете благосклонни към мен, защото всъщност моето изказване подготвих за 15 минути както говорихме вчера и с господин Галтиери. Той поне така ми каза, но щом като кажете 10-10 минути ще говоря. Господин председател, уважаеми членове на тази комисия. За мен е чест да бъда днес тук и малко се притеснявам. А, кое ме успокои, защото повечето от вас може би наистина а, ще разберат как аз се чувствам. Знаете, аз съм кандидат. Аз се учам. Вие също знаете, вие също, когато сте кандидати, се учите и, и много важно наистина да сме убедени в каузата, която, на която искаме да служим. Взаимоотношенията между Европейския парламент и ЕЦБ са много важни за нашия паричен съюз. Централните банки са независими, но а, техните председатели не се избират а, пряко. Именно за това те трябва да бъдат а, отговорни пред а, народните избранници. Затова Становището на Европейския парламент, според мен, е много ключово в целия процес по назначаване. Тази сутрин аз се питах дали да ви представя е, е, така, един преглед на е, економическата економика или по-скоро да се спра на паричните въпроси и други такива. Но мисля, че е малко по-интересно за вас да ви представя моя опит, който е важен по отношение на бъдещата кандидат... настоящата кандидатура. От 2011 година аз съм директор на Международния валутен фонд и това за мен беше огромна привилегия и аз разбира се работех и с председателите на централните банки. В това си качество, както и министър на финансите на Франция, аз съм работила по намирането на различни е, е, решения в кризи, както на европейско, на национално и на международно ниво. Пряко съм участвала в укрепването на Европейски економически и паричен съюз. Какво ме мотивираше да извършвам цяла всички тези задачи? Моята убеденост за това, че е много важно да служа в името на хората, на обществения интерес и съответно да отговоря на очакванията, оправданите очаквания на хората. За съжаление, липсваха законови решения, както и добри политически решения, които имаха отрицателно въздействие върху населението, върху хората. Виждаме, че такива важни институции имат своето въздействие върху индивидите. Затова аз ще се съсредоточа в моята работа върху основни въпроси, имайки опита от МВФ. Аз искам също така да обърна внимание върху социалното неравенство, климатичните изменения, както и на социален растеж и включване. Това беше и работата ми в МВФ, международна институция, която работеше на макроекономическо е ниво. Това въжи, разбира се, и за ЕЦБ. Не е важно само да се определят приоритети. Много е важно да се изслушват всички мнения, не само мненията на експертите, на всички хора. По този начин да насърчаваме различното мислене. В, АМ, в МВФ аз работих, разбира се, с а, и, много изтъкнати економисти, като по този начин ние взимахме решения, базиращи се на доказателства и на данни. Затова за мен е много важно, беше много важно наистина да модернизираме разбирането за работата на МВФ. Тоест МВФ да се отвори за гражданското общество. Това беше централен за мен елемент. Защо го казвам това? Защото именно тези ценности, които вярвам и споделям, аз ще предложа и като председател на ЕЦБ. И в днешното си изказване е, искам именно да се средоточа върху три принципа, изключително важни за изпълнението на тази задача. Първите два принципа ще разгледам е, съвместно. Ангажираност към мандата на ЕЦБ, е, разписан в е, договора. И на второ място, дейспособността, гъвкавостта за изпълнение на тези задачи. И на трето място, разбира се, приобщаване. Аз ще ви обясня как разбирам приобщаването в този контекст. Какво означава ангажираност и дееспособност? От десетилетия а, съм запозната с теорията и с практиката много е важен обаче ясния мандат за една централна банка, за да е, даде своя принос за благосъстоянието. И мисля, че ЕЦБ е, е, е строго убедена и вярва в тези цели и в тези ценности. Много е важно наистина да поддържаме ниска и стабилна инфлация. За целта през 2008 година се стигна обаче до дефлация. Ангажиментът на банката беше много важен, именно за да не се застра... застраши стабилността а, от това явление, което аз наричам lowflation. Разбира се, че ЕЦБ трябва също да се променя съобразно новите а, предизвикателства. Разбира се, ние а, се изхождаме от е, научни изследвания, опит, е, доказателства, като се придържаме към разпоредбите, разписани в нашия мандат. За нас е много важно ЕЦБ, разбира се, да работи добре в контекста на бързо променящата се среда. Не само според мен, но и според е, изтъкнати експерти, ако Централната банка не е работеше толкова добре, кризата щеше да бъде още по-опустошителна. Затова е много важно наистина да анализираме какво е можело да се, е, е, да се случи, ако ние не бяхме е, отговорили с, с гъвкавост и дейност. Тоест, економиката щеше да бъде 2% много по-отслабена ако не бяха предприяти мерки през 2014 година. увеличи се с 11 милиона заетостта в еврозоната. Нови 11 милиона нови работни места бяха създадени от 2013 година насам, което означава, че економиката се възстановява и се създават непрекъснато нови работни места. Ако аз бъда избрана за председател, аз ще се обвържа с всички тези стабилни принципи, да се придържа към ангажимента, разписан в мандата но да бъдем гъвкави и да е способни, за да се приспособняваме към променищата се среда около нас. Предизвикателствата, които основателно са е, идентифицирани в политиката на ЕЦБ, няма просто е така да изчезнат. Ние трябва да идентифицираме е, близкосрочните е, рискове и разбира се да наблюдаваме инфлацията, която, съжалява, за съжаление, остава твърде дълго време твърде ниска спрямо целите ни. Управителният съвет основателно предлага именно да се приведе инфлацията под или близо до 2%. Други важни въпроси също така се появяват на хоризонта по отношение на паричната политика. Първо, въздействието на неконвенционалните политики са положително явление и ние трябва да си дадем сметка обаче за а, негативните отражения на тези политики, тяхното странично въздействие и върху хората. Нашият мандат ни задължава да работим за стабилна парична политика. За целта обаче трябва да се извършват подробни анализи. На второ място – Глобалният мандат е, е, среда всъщност за а, е, ниски лихви се забелязва навсякъде и това не е политика само на а, централните банки в Европа. Затова трябва да бъдат предложени нови инструменти за преодоляване на кризата, като например а, неконвенционални парични а, мерки и по този начин те да бъдат интегрирани в съответните национални политики на централните банки, за да бъдат банките наистина стабилни и здрави. На трето място, централните банки са изправени пред нови и нови предизвикателства. Не само климатичните изменения, но и технологични промени, фрагментиране на международния ред. За целта е изключително важно а, паричната политика да е обърната към бъдещето и а, разбира се да се постигне мандата, а именно за парична и ценова стабилност. Всички тези мерки и в паричната политика ще а, доведат до а, стабилност на финансовата система. Така че ЕЦБ е, е, е, разбира се, трябва да поеме нови правомощия за макропруденциална политика. И колегата преди мен говори по тези въпроси. Надзорът има много, играе много важна роля и а, като, например, за събиране на а, общия капитал, а, съотношението за събиране на такъв капитал възлиза на 11%. А, а същото въжи и за необслужваните кредити за най-големите и значителни банки в, в Европа. Предизвикателствата остават. Банковият съюз, както и, и съюза на капиталовите пазари, трябва да приключи. Рентабилността на банките все още остава ниска има различни нефинансови институции, които изпълняват именно тази роля на не банки, които навлизат повече и повече в еврозоната. От 30% преди кризата и сега са нараснали на 50%. Това е сериозно предизвикателство по отношение на финансовата стабилност. Финтек фирмите също така са сериозно предизвикателство с техния рисков капитал. В тази, този контекст банковите и надзорни органи трябва да гарантират стабилност в финансовия сектор. И разбира се, трябва да бъдем внимателни по отношението на рисковете, свързани с финансова стабилност, престъпна дейност и разбира се да се възползваме от технологиите по отношение на общественото благо. И тук искам да говоря и за социалните е, ползи от е, иновациите. Така, преминавам към ангажимента. Казах ангажимент, говорих за ангажимента, деспособност и преминавам към третия е, компонент – приобщаване. Какво разбирам аз под този термин? Първият аспект, според мен, е сътрудничество. В рамките на евросистемата ние сме натрупали много опит и експертиза, които могат да бъдат от полза за решението спрямо новите предизвикателства. Например, мрежата за позеленяване и екологизиране на финансовата система от 2016 година, 2017 година беше предложен този инструмент и ЕЦБ участва в тази мрежа. Няма как да избегнем предизвикателствата, измене и промените. Централните банки също могат да изиграят важна роля в това глобално сътрудничество. Този мултилатерален ред е заплашен към момента и централните банки трябва да дадат своя принос за укрепването на този ред. Централните банки не действат в един вакуум. Поличните, паричните политики могат да бъдат подпомогнати и от адекватни национални, както и европейски политики. Така че ние трябва да финализираме а, единния пазар. Той ще бъде наистина а, мощен инструмент за разпространяване на технологиите и увеличаване на производителността, като, разбира се, и намаляваме социалния дъмпинг. Това въжи за реалната економика в сектора на услугите. Ролята на парламента е жизнено важна като съзаконодател. Друг, друга област на сътрудничество виждам данъчните политики, които могат да стабилизират нашите економики и да облегчат а, паричната политика. Както казах, аз съм работила като финансов министър и много добре познавам трудностите за координиране на различни политики, например по данъчни въпроси. Обикновено ни се иска да се придържаме към националните рамки. И това може да се окаже отрицателно върху европейското измерение. Да не бъдем достатъчно стабилни върху външни шокове. И аз, между впрочем, е, МВФ е, е работил много по въпроса за опростяване на правилата и за укрепване на пазарите. Ние трябва да приключим реформата на Европейския механизъм за стабилност, както и единия фонд за преструктуриране на банките. Това са поредните инструменти за напредък. Разбира се, заедно с други реформи, като например е, финансовата е, е, система, системите за разплащане и така нататък. Всички тези реформи и промени и инструменти могат да подобрят ролята на еврото, да стабилизират тази валута и да бъдем много по-независими в един все по-несигурен свят. С второто измерение, на което искам да се спра, това е различията. Пол Валери беше казал в края на Втората световна война. Нека да се обединим около това, което ни сближава и да се обогатим от това, което ни раз, различава. И Симон Вейл, Вейл също беше отправила изказване като председател на Европейския парламент в този дух и аз съм напълно съгласна с тях. Различията са много важни по отношение на раса, на пол, происход и така нататък. Затова е важно да изслушваме всички възможни мнения, за да се стигне към диалог. Диалог, който аз приветствам. Диалог, който ще продължавам да водя през целия си мандат. Важно е да слушаме и да разбираме пазарите. Не да бъдем ръководени от тях, но да ги разбираме. Трябва да разбираме не само пазарите, но и хората и техните централни банки, защото една валута е всъщност обществено благо. Тя е, принадлежи на хората. И за мен е много важно гражданското общество да бъде включено в целия този процес на диалог, на разисквания. По този начин ние всички да полагаме усилия и гражданското общество наистина да участват активно в целият този процес. Това, което ние най-много ценим в еврозоната е нашата валута еврото. И е важно наистина да насърчаваме един жизненно важен, един енергичен диалог. Така че Както казах, трябва да сме ангажирани, да сме гъвкави, да сме приобщаващи. За целта иновацията и сътрудничеството са много важни, много по-важни, също толкова важно, колкото и отчетността. Така че наистина очаквам плодотворни взаимоотношения с вас, аз се подготвих много добре на, на, на вашите въпроси, отговорих, очаквам сега и тези, които ще ми зададете, но искам да чуя това, което вие ще кажете, вашите гледни точки, какво вие очаквате от мен като председател на Европейската Централна банка. Благодаря. Беше важно наистина да чуем всичко, което ще ни кажете, но трябва да променим и е, своя график сега. При този първи кръг ще имаме максимум от 5 минути. Ще видим какво ще направим при втория кръг. Първо Маркос Фербер, НП. Благодаря ви. Ако позволите, ще се изкажа на немски. От името на е, НП искам да ви приветствам, госпожо Лагард. Една нова позиция. Ние сме ви виждали тук вече в другите ви, качество на другите ви позиции. Сега вие описахте, разбира се, ролята на европейските централни банки, на, на националните централни банки, както и на ЕЦБ. Сега, разбира се, други са също така и първичните задачи на една централна банка. Но аз много внимателно изслушах и съм се запознал с проучвания на МВФМ, проучвания изготвени по време на вашия мандат, например да се премахне парите в наличност и да се премине само към разпащателни сметки и много други такива варианти. дали смятате всъщност да работите с такива инструменти и, или някакви други иновационни инструменти като председател на ЕЦБ? Well, for... Много благодаря за въпроса. В 2008 година и конкретно 2014 година Много малко бяха тези, които можеха да предвидят какви ще са нашите инструменти при макропруденциалния надзор, микро и макро измеренията, програми за закупуване на различни инструменти. Също така целенасочени финансови механизми. Много са малко хората и в тези институции и в централните банки, които са очаквали да трябва да използват подобни инструменти. Много се работи и много се направи, за да може да се откликне на нуждите на времето. ЕЦП всъщност работи съгласно член 127 на ДЕС, чието акцент пада върху стабилността. И именно заради стабилността се разгърнаха множество инструменти, които бяха използвани добре в цялата еврозона. Казвам добре, защото имайте предвид, винаги е трудно. Винаги трябва да моделираш назад, за да можеш да кажеш какво би се случило, ако не се използват тези инструменти. Но и при МВФ и тук трябва да се оцени стоиността на подобни инструменти, защото е ясно, че ние успяхме да се отласнем от риска от дефлация, помогнахме на растежа на економическата зона. Имахме тези 2% разкриване на работни места и нов вид увереност. Сега в бъдеще трябва да направим това, което направихме и тогава да мислим за предизвикателства, обстоятелства и най-подходящи инструменти в рамките на възможното също така анализ на рентабилността на използването на тези инструменти, да знаем до каква степен да ги ползваме. Това са наистина решения, които трябва да се вземат съвместно с управителния съвет. Аз не искам да предвиждам какво ще реши този съвет. Не аз съм тази, която трябва да го направи и не аз съм тази, която ще определи каквото и да било. Но смятам, дори съм убедена, че при анализа на рентабилността и този преглед, който ще трябва да се направи не само от ЕЦБ, а изобщо в координация с банки от Европа и по света, това е нещо, което е сигурно, като се имат предвид обстоятелствата. Благодаря, Йонас Фернандес има думата. Благодаря ви. Боя се, че моя първи въпрос е много сходен с този на колегата Фербер, но ще видим дали има някаква разлика. Във вашите писмени отговори има един от тях, който искам да поясните по въпрос номер 6 за възможността да се направи преразглеждане на паричната политика на ЕЦБ. ние не намираме категоричен положителен или отрицателен отговор, докато сегашната рамка от 2003 година, това е още преди финансовата криза и отговаря на конвенционалните мерки на ЕЦБ. От тогава насам баланса при лихвените нива се намали. И освен това, имаме стагнация и различна тарифна политика за банките. Аз съм съгласен. Ще трябва да има увеличение на естествения лихвен процент. Казвам естествен, а не изкуствено създаден. Ще трябва да се помисли за рамката на финансовата политика в рамките, разбира се, на мандата на ЕЦБ, за да се реши какво да е лихвеното ниво. Това е важно и за бъдещите кризи. Също така трябва да се проучи симетрията, въвеждането на дигитална валута и така нататък. Знаем какво правят по-настоящем Канадската банка, Федералния резерв на САЩ. Следваме ли този пример? Благодаря. Аз се опитах в писмените си отговори да бъда максимално подробна и понякога даже твърде а, технически обоснована. Но вие сте прав. 2003 година е далеч назад във времето. Много неща междувременно се промениха. Наистина има други централни банки, като Канадската банка. Тя на всеки 5 години прави преразглеждане на своята рамка. Федералния резерв също преди 6 месеца започна такъв преглед. Той ще продължи 12 месеца, за да се отразят всички различни гледища. Самата аз смятам, че под ръководството на председателя Драги вече имаше някои инициативи по различните елементи на рамката. Още през месец юли, например, трябваше да се направи оценка, за да се види дали инфлацията под и около 2% трябва да се добие симетрично или да се поддържа отдолу нагоре. Това вече е част от преразглеждането на рамката на политиките. Според мен, пояснението на целта също може да се доразвие. Какво е значението на фразата близо до и по 2%. Очевидно тук има гъвкавост. И така както аз разбирам председателя, че това не означава 1,6%, но не е ясно какво точно се има предвид. Не всеки обаче си дава сметка за този нюанс. Мисля, че ръководителя на Централната банка на Австралия беше казал, малко хора разбират защо ние говорим толкова дълго за разликата между не повече от 2% и около 2%. Така че ние ще трябва да направим преглед на всички гледища, анализ на рентабилността и наистина да въведем пояснения по рамката. Аз със сигурност бих подкрепила един такъв преглед. Благодаря Луи Гарикано от името на Обнови Европа. Госпожо Лагард, много се радвам, че човек с вашия опит е предложен за тази позиция. Ние живеем в много страшни времена, защото популизма, търговската война, започната от господин Тръмп, всичко това са сътресения на економиката, които ще доведат до нова рецесия. И много европейци се притесняват доколко еврозоната и ЕЦБ са подготвени да поемат удара. Може ли да се каже, че ЕЦБ не е изчерпала конвенционалните средства или го е направила и има всъщност голямо поле за разработване на нови политики, както мислят мнозина. От гледна точка на еврозоната, ние като че ли не си написахме домашното, има все още много структурни промени, които са необходими, но не са се случили. Трябват ни фискални инструменти за стабилизиране на економиката – Моят въпрос. Разполага ли ЕЦБ с инструментите да се пребори с една възможна нова рецесия? Имам предвид не само тези използвани в миналото, но и новите. На второ място – еврозоната. Изпълни... Изпълнила ли е тя необходимите реформи? и какво трябва да направят парламента, съвета и комисията, каква ще е и вашата роля да се осъществят промените, независимо дали става дума за бакстопа при механизма за преструктуриране на банките. Благодаря. Спомням си, че по време на кризата много централни банки се оплакваха – от това, че не са единствените играчи. Същевременно е, знаем, че централните банки използваха всички инструменти в наличност и прецизираха тези инструменти. Това, разбира се, трябва да се прави в съответствие с мандата на банката. Със сигурност може да се сътрудничи. Ако всички институции в Европа и еврозоната искат да откликнат на заплахата на национализма, но за мен е важна фискалната роля, която може да се изиграе от много държави. Казвала съм го и като управителен директор на МВФ – някои държави, членки на еврозоната, могат да използват а, а, своето местоположение, така че да развиват високоскоростен интернет и други инициативи. Погледнете списъка на държавите в еврозоната – Повечето от тях имат дефицит около 0 или 0,5%. Следователно, няма много свобода за действие, но все пак имаме някаква при фискалните политики. На второ място, структурните реформи. В много държави те не са завършени. Някои са ги започнали, други се отнасят неохотно. Ясно е, че държавите, които нямат фискалната свобода по-настоящем, би трябвало да преразгледат своята комбинация от фискални политики и да проведат структурните реформи защото по-настоящем все пак има известен растеж и това е времето, в което реформите работят добре. Фискалните политики, експензивните политики за страните, които могат да си го позволят и структурните реформи. Това е важното. Благодаря от името на зелените. Благодаря ви, госпожо Лагард. Бих искал да кажа, че Европейската Централна банка, която вие искате да оглавите, е със сигурност най-могъщата економическа институция в Европа. Добре е, когато една жена с власт също кандидатства за такава позиция. Добре е, че тази институция може да бъде оглавена от жена. Това все още има символно значение в един свят, доминиран от мъжете – но ЕЦБ всъщност е тази, която спаси еврото. Не бяха политиците, а ЕЦБ. Като паричните политики бяха съчетани с безпредседентни нива на паричен популизъм. Това беше необходимо, тъй като политиците не сътрудничиха достатъчно, за да има един истински вътрешен пазар и истинска европейска демокрация. Ето защо ЕЦБ трябваше да бъде толкова агресивна в своята парична политика. Вие виждате проблемите, виждате какви са притесненията на гражданите заради отрицателното въздействие на тази агресивна политика – Имам чувството, че вашия предшественик като че ли не се интересуваше за част от населението и не общуваше достатъчно ясно, за да обясни необходимостта от тези мерки. Бихте ли ни казали какви отрицателни последствия виждате вие и как ще успеете да ги съобщите? На второ място, вие отваряте вратата за екологизиране на паричните политики. Ясно е, че не може да бъде финансова и парична стабилност, не може да имаме без да се борим с измененията на климата. Вие сте най-могъщата институция, но в отговорите си казвате, ЕЦБ ще трябва да направи оценка, за да види как и кога може да приложи тези политики. Това не е достатъчно. Ще бъдете ли по-убедителна при изкупуването на активи и зелените политики? Благодаря много, че ми давате възможност да изразя личното си виждане. Аз съм предпазлива защото не искам да обвързвам действащия управителен съвет. Аз съм само кандидат за позицията, но не съм все още председател. Личното ми виждане е, че всяка институция трябва да мисли основно за работата по измененията на климата и опазването на околната среда. Разбира се, имаме първичния си мандат – но този въпрос трябва да бъде винаги включен. Също така смятам, че всеки трябва да започне от собствените си задачи. Ние сме институция, в която работят 3000 човека. Трябва да се запитаме как можем да бъдем по-ефикасни. На второ място – първо, нека кажа няколко думи набързо за МВФ. Измененията на климата бяха приети в крайна сметка като макро риск. Затова и ние се насочихме към безвъзмезна помощ и субсидии за да може да се редуцира пряката и непряка цена на изгарянето на фосилни горива, например. Сега за ЕЦБ. Аз не мога да кажа предварително, защото управителният съвет взема окончателното решение, но наистина всеки трябва да започне от самия себе си. На второ място има пенсионен фонд, който се управлява от ЕЦБ и може да взима решение къде да инвестира. На трето място участие в мрежата за зелено финансиране. Когато банкерите казват, че измененията на климата са съществен риск, който трябва да бъде оценен, то ние трябва да го имаме предвид. Аз също като банкер бих разгледала своя портфейл. И що се отнася до инвестициите, ясно е, че ЕЦБ не може да инвестира изключително и само в зелени облигации. Говорим за 2,3 трилиона. Но има сигнали, че ще има увеличение – на инвестициите и това е нещо, което пазара може да отбележи. Следващия оратор е от независимите депутати. Извинете, от идентичност и демокрация. Добре дошла. Имам въпрос. В своето представяне в самото начало говорихте за този свят с много полюси, към който сме се насочили. Всъщност обаче има две империи, които гонят интересите си много агресивно. Едната е Китай, другата е САЩ с техните валути. Международните операции еврото е прието и централните банки имат свой резерв. Може ли той да, това евро да защити суверенитета на отделните европейски нации? В рамките на вашия мандат как ще действате така, щото еврото да се превърне в основа на резервна валута в света, което трябва да бъде, и банковата система и еврото, как ще могат да преодоляят външните предизвикателства, като например американското ембарго, както и други действия от агресивен характер на американската администрация. Мисля, че надежността на една валута, на една банкова система почива върху доверието на гражданите. А гражданите вярват, ако може обещанията да се превръщат в реалност. И вие го казахте. Имаме екологична криза, имаме изчезване на видове, ще има най-вероятно изблъсък, световен сблъсък. Тоест, паричната система доколко е надежна и какви конкретни инструменти ще използвате, за да се изправите срещу тази криза на доверието? Благодаря за този въпрос. Той всъщност съдържаше два в себе си по първия въпрос за еврото. Дали може да се превърне в резервна валута в международен план, като имаме предвид такива, че има две империи, които споменахте, и които се сблъскват чисто в търговски план. Еврото и днес е резервна валута. Сега това не е единствената резервна валута, защото независимо от усилията на други централни банки, на други органи. Доларът е този, който е прият за такава резервна валута в международен план. Но нещата се променят, те еволюират и трябва да се внимава. Еврото трябва да има необходимите инструменти, така щото то да се превърне в международна разплащателна валута и валута за резерв. Системите за разплащане са изключително ефикасни и добре защитени, но пазара в еврозоната трябва да бъде много по-добре развито за тази цел. И тук искам да благодаря на Европейския парламент и на председателя Гуалтиери, които придават огромна така, значимост на това пазара на капиталите или капиталовия пазар да се разраства. Но той не е под шапката на ЕЦБ, но това е изключително важно, за да има стабилност. Ако имаме много по-голям достъп до финансиране а, за економическите оператори, ако дадем альтернатива на банковата система, ние ще подсилим и псофакто ролята на еврото. Още нещо, което би било интересно – което според мен дава повече възможности в дългосрочен план, е да имаме един инструмент, е, защото Европейската федерална банка всъщност е крайния е, гарант за всички, които имат някакви е, тревоги. Економическата зона на еврото трябва да се разраства и да бъде стабилна, за да се превърне валутата в такава. Има системи за разплащане, които са отлични, които могат да бъдат развивани. Що се отнася до капиталовия пазар и арсенала, с който разполага опростяване, ефикасност на координираните фискални политики, засилване на банковия съюз, възможностите за гарантиране на депозитите. Всичко това ще подсили ролята на еврото като резервна валута. Един а, германски економист, мисля, че беше, който казваше, нещата се движат бавно, но в момента, в който се случат, всичко се случва много бързо. Така че трябва да сме готови за такива развития. Uh, Благодаря ви. Екаре. Благодаря ви. Ще задам въпроса си на холандски, ако нямате нищо против. Искам да говоря за негативните лихвени проценти. Госпожо Лагард, всички варианти са отворени, но вижте какво мислите за тях, какво означават те за спестителите и за пенсионерите – в Нидерландия, от която съм, инфлацията е 3%, а лихвите са много по-низки. Това означава, че се увеличават цените и хората губят. И съответно са гневни. И губят, губят. 3% губят. Така че губят много капитал и този капитал изчезва. Те е, за това винят ЕЦБ. Ако започнете с негативни лихвени проценти, само влушавате нещата и ще станете кралицата на еврото. Но ако се съсредоточите върху негативните лихвени проценти, то тогава като че ли това ще доведе и до негативно внимание, внимание към вас. Но е, спестителите трябва е, да бъдат възнаградени за това, че спестяват и влагат парите си в банките. Euh, Благодаря ви много за този въпрос. За съжаление не говоря нидерландски, за това ще говоря на английски. Въпросът ви а, всъщност се отговаря на два от отговорите, които предоставих на част от ораторите малко по-рано. Винаги е нужен анализ на рентабилността, независимо от това кой инструмент се използва. Трябва много да внимаваме с множествената роля, а, и различните фактори. Има хора, които вземат кредити, други са сред онези, които отпускат кредити, някои държави членки са много задлъжняли, други не са. А, и съответно въздействието на съответните лихвени проценти се разпределя сред тези групи. Когато разгледаме паричната рамка и когато направим оценка на ефикасността на инструментите, които се използват, не бива да забравяме всички тези роли, роли е, на различните членове на обществото и да видим до каква степен тези инструменти могат да се използват, за да има нетно положителен ефект. Ако нещата се обърнат, имайки предвид целта, която е заложена в мандата, и имайки предвид е, отрицателното въздействие върху хората и положителното трябва да се направи общ преглед тогава на цялата система. Но е ясно, че имайки предвид заплахите, които се задават, една такава политика, която е по-гъвкава, ще е нужна за по-дълъг период от време. Сега, разбира се, това не засяга и конкретните решения, които ще се вземат от Централната банка е, едните месеци, което не е сред моите правомощия. И ако ми позволите, оставам и още една минута, искам да я използвам, Okay, but just very, very... Добре, съвсем накратко. За това, което казахте, дали съм кралицата или лошата магиосница. Или... Аз не съм важна. Там, където аз ставам важна, е да помогна при комуникацията и при постигането на целите, които са заложени. Това е важното. И на това много държа, за да стане най-ефективно и ефиказно. Не за разговора с пазарните оператори. Е, искам хората от еврозоната да разберат защо се вземат решения, какво въздействие се оказва, каква е крайната цел, има ли първо някакво отрицателно въздействие и след това какви ще бъдат ползите. Ето това е нещо, върху което ще се съсредоточа. Uh, Благодаря. Последна е госпожа Албрихта от Гое. Добър ден, ето тук седя. Ако ме търсите, ето ме в средата. Госпожа Обри. Добър ден. Искам да продължа казаното от Свен. За съжаление има малко жени в тази комисия. Има две теми, по които искам да говоря. Извинете. Да, всъщност има повече мъже, отколкото жени, което исках и да кажа. Леко се обърках. Има две теми. Първата тема е борбата срещу неравенството и, първа, срещу, и след това климатичните изменения, както и паричната политика. Тя играе изключително важна роля по тези две теми, които току ще споменах. Аз работих за едно НПО до сега, Оксфам, които се борят срещу нерав... неравнопоставеността и много често четем това, което казвате вие е, Бях доста разочарована, като погледнах въпросника. Думата неравенство в вашите отговори се появява само два пъти, докато стабилност на цените се появява 28 пъти. Тоест, ясни са според мен какви са приоритетите, които залагате за този мандат на ЕЦВ. Знам много добре, че причната политика и кризата с неравенството са свързани. Над 2 милиарда бяха инжектирани в банковата система а пък много бяха дадени на предприятията. Това е колосална сума, ако вземем всичко това заедно. А от друга страна да видим какви са спекулациите на пазара, където най-големите и най-богатите печелят. Марио Драги казваше, че когато има quantitative easing или количествено облегчаване, богатите печелят най-бързо и най-много. Смятате ли, че реалната економика е тази, която трябва да спечели? Не трябва да има по-голямо неравенство. След това целта да се ограчи инфлацията, която днес не отговаря на економическата структура. Има много ниско нарастване на... А след това има и спекулативен балон, който се забелязва, че нараства. От 2003 се промениха малко нещата и включихте е, стабилността на цените. Имам и въпрос по климата. Той присъства в отговорите, които давате. Говорите дори за Green Deal, зелена сделка или зелена нова сделка. И затова ще задам два въпроса. Първият е как да се спре финансирането на замърсяващата енергетика и дали ще закупите, ще продължавате да закупувате дълг на замърсяващи предприятия. Като че ли няма никакви екологични критерии, които са записани е, в пазарите. Говорите за зелени облигации, но вие самата казвате, че те са ограничени на пазара и не трябва да има изкривяване на пазара. Така че тук има парадокс пред мен. И след това как да се финансира този екологичен преход, за да се финансира прехода и постигане на целите Нужни са стотици милиарди годишно, за да се постигнат целите на комисията. Говорите за публичния сектор, в публично финансиране. Казвате, че паричната политика не е панацея, не е ключовата политика за борба срещу климатичните изменения. Аз съм малко изненадана от това. И как трябва да се ориентира тази парична политика, за да се преодолеят климатичните ние можем да даваме е, съответно заеми на държави членки, нали така? Благодаря ви. Съсна се до вашия въпрос за борбата срещу неравенството. Наистина, аз много съм работила с Оксфам, с Международния валутен фонд. Е, с Оксфам бяхме приятели, заедно вървяхме по пътя напред голямо уважение имахме към нея и продължавам да се тревожа по въпросите, по които съм работила с тях. Стабилността на цените е в центъра на нашата банка. 127 е, член говори, че това е primary objective, основна цел, а не вторична или някаква друга. Така че нещата са записани. Когато имаме стабилност на цените, ще можем да видим какви са економическите цели на другите европейски институции и трябва да се подчертае, че, например, защитата на околната среда може да бъде взета предвид от Европейската Централна банка в своите политики, след като се постигне тази първа цел. Няма да ми остане много много време да говоря за екологичните политики или зелените. Зелените облигации, те са все пак доста и мисля, че ние играем много важна цел. Има един документ, който е добре разработен по тази тема. Следващия въпрос, по който и парламента работи, е да се види това, което кое е зелено и кое не е зелено в кавички. Защото днес имаме цяло ветрило от различни потвърждения, етикети и така нататък. И е добре да се даде яснота, за да може Централната банка, която се занимава с рефинансиране, да промени постепенно посоката си и да се ориентира към по-зелени в кавички продукти. така ще продължа да работя в тази посока и Европейската централна банка в такъв смисъл може да бъде главно действащо лице. А, може да се даде някакъв а, възможност за равенство, нали така? Затова много ви моля 4 минути и половина, за да остана време за всички по-кратки въпроси, ако искате да получите отговор. Господин Карас. Госпожо Лагард, поздравления за мен независимата ЕЦБ не е това, което ни притеснява или причинява проблеми. ЕЦБ е част от решението. Ви обяснихте какви са предизвикателствата. Аз имам два въпроса за вас. На първо място, как възнамерявате да използвате така наречената глобална перспектива? Вие работихте в МВФ, Г20, програми за финансова подкрепа в някои държави членки на ЕС, тройката и сега сте председател на ЕЦБ. След това смятам, че в момента има определен дефицит. Някои политици все повече у... критикуват ЕЦБ, като всъщност прихвърлят на ЕЦБ своите провали, като говорят за ниските лихви. Тази критика от тяхна страна веднага се приема и води до липса на разбиране на работата и независимостта на ЕЦБ. Как ще преодолеете този дефицит? Много широки въпроси ми зададохте. Ако евентуално стана председател на ЕЦБ, аз имам много опит на трупа на различните длъжности, които съм заемала. Това, което съм забелязала и при финансирането G20, лидерите G20, G7, участието ми в срещи там, това, което забелязвам е, че в тези групи се работи ефективно и ефикасно, когато има големи крайни предизвикателства – не, че искам ние да сме изправени пред такива големи предизвикателства, защото не бих искала да ми се случи голяма финансова криза, само за да покажа, че G20 и G7 наистина работят. Това, което бих искала да направя е да допринеса към това да се действа бързо, независимо, че кризата още не чука на вратата. Защото ако няма такова чувство за бързи действия, постоянно ще има отлагане и забавяне. Не го казвам критично или пренебрежително. Не, просто човек така е устроен и така така и политическите процеси около избори. Всеки се задържа в рамките на територията си, на интересите си, ограничава се до съответния хоризонт, чисто бюджетно или крайния срок, или чака някой друг да свърши структурните реформи. Тъй като съм заемала различни длъжности, като например финансов министър, ръководител на МВФ, опитвайки се да избера по-добри политики и така нататък. Се надявам да има по-добро сътрудничество, координация, разбиране на приоритетите на различните присъстващи на масата за преговори. Аз а, не съм вълшебница, както някой каза по-рано, но така или иначе ще се съсредоточа върху това да има по-голяма решимост за решаване на проблемите заедно. Те са колективни и трябва заедно да ги решим. Дали климатични изменения, дали финансова стабилност, или киберрискове, или изпиране на пари, или данъчно облагане, данъчни системи, политика в сферата на конкуренцията. Всичко това са глобални проблеми, защото реалната политика, е, економика е стигнала до такива световни нива и искаме да преодолеем чувството на хората, че някакси съдбата им не е в техните ръце. За това трябва да намерим общи отговори на тези предизвикателства и смятам, че този парламент е много важен в тази сфера. Thank you. Next question, Pedro. Благодаря ви. Петро Маркес от Социалисти демократи. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожо Лагард. Паричната политика явно наистина е важна за стабилизирането, важна за стабилизирането на еврозоната и това казва също така и господин Драги многократно, макар и а, а, така, малко по-късно някои страни, като моята Португалия, а, видяха някои други аспекти сега, ако вие бъдете избрана за председател на ЕЦБ, какво ще направите, за да запазите еврозаната? Ангажирана ли сте да създадете нова, нови, неконвенционални а, инструменти за запазване на паричната политика? За да запазим просперитета, ние трябва да имаме и модерна институционална рамка – тук идва и наш ред, разбира се, що се отнася до институционалната рамка, имам предвид конкретно Банковия съюз. Направихме ли достатъчно за стабилизиране на банковата система? Съгласна ли сте, че вече е направено достатъчно? Що се отнася до бюджетния капацитет на еврозоната? Разбира се, бюджетът е много важен за цялата цялостната архитектура. Какво трябва да се направи, за да се укрепи е, бюджетния капацитет в краткосрочен план? Ще бъдете ли в състояние да създадете инструмент предложен, като, а, предложен от председателката на Европейската комисия, а именно новата схема за борба с безработицата. Съгласна ли сте с този нов инструмент? Председателя ми каза, че сме отговорила изчерпателно на въпросите ви. Да не ви ли отговарям сега? Не, ще ви отговоря. Спомням си когато председателя Драги каза, че ще направим всичко, което е по силите ни и което е заложено в мандата ни. И аз напълно съм съгласна. Всички а, политици и економисти а, трябва да си свършат работата обаче. Поне аз така смятам. Не само ние. Искам да ви припомням, че ние ще направим всичко, което е заложено ОМТ, обаче не е приложено. И от гледна точка на европейските институции е важен, но укрепването на механизма за европейския механизъм за стабилизация, т.е. той да проработи, а не да бъде парализиран от механизма за оперирането и използването му. Извинявам се, че използвам твърде много съкръщения, но а, проблемът е, че всъщност ние сме бавни, не отговаряме достатъчно бързо в условия на криза. Както казах, първичната ни цел е стабилността на цените. Как да го направим това? Разбира се, трябва нашата парична политика да бъде прилагана навсякъде. бюджетния капацитет. Това, което мога да кажа е, че е, да, е, липсва доверие между е, държавите членки. Сега няма да посочвам с пръст, но знаете какво имам предвид. И нашето предложение е всъщност 50-50, е, т.е. даваме, получаваме да се направят много строги стрес тестове, да се дадат препоръки, много високо ниво на ам, надзор и съответно ЕДИС да упражнява този надзор. И по този начин ще стигнем до сближение, сближаване и а, а, насърчаване на конкурентно способността, а именно да привличаме инвеститори в и може да се е, появи шок в съответната страна, в която се прилага този механизъм, но той няма да е ендемичен, той ще е кратък. Е, Аз отново ще поставя въпрос за връзката между политиката и климата тъй като аз съм член на Комисията по околна среда, вие направихте анализ на сегашното положение, което показва, че борбата срещу измененията на климата е вече в мандата на банката. Но тук опираме до стабилността на цените, защото ако има промяна с 1, 2, 3 градуса, това се отразява и на стабилността. Освен това, знаем, че по-настоящем ние не можем да мислим за средносрочна финансова стабилност без да включим въпросите на климата. От тук и въпроса ми дали вие ще се ангажирате с таксономията на зелените активи. На второ място, вие споменахте какво е направен ЕЦБ при тези екологични активи, но трябва да кажа, че голяма част от тях не отговарят на изискванията за въглеродна неутралност. Какво ще направите вие и какво бихте ни казали като лично мнение за ангажимент с тези активи? На трето място, какво ще направите, за да може в макроекономически анализ на ЕЦБ климатичните въпроси да имат по-голяма тежест? Първо, наистина се надявам таксономията, по която говорите по-настоящем, да намери своето място, защото това е един от основните въпроси, който спира някои от участниците, не само ЕЦБ, но също и големите инвеститори от частния сектор. Има несигурност за тази таксономия, за класификацията на тези продукти. За сега, като че ли има забавене, колкото по-бързо се работи, толкова по-добре. Подобно на някой от вас, аз в началото бях дебютант, тъй да се каже, но сега е важно да се работи за таксономията и не виждам защо таксономията на Европейския парламент да не се превърне в норма и за Централната банка. Това ми се струва, че се разбира от само себе си. На второ място, разбира се, сегашните оператори ще ми кажат, внимава и трябва да има пазарна неутралност. Така е. Но при тази таксономия, която би била одобрена от Европейския парламент, мисля, че имаме принцип, който е по-важен от принципа за неутралност. По отношение на обема на активите с които не са въглеродно неутрални и които се притежават от ЕЦБ. Ще кажа, ние не можем да направим промяната от днес за утре, но разбира се, ми се струва, че е много важно ние да се откажем от такива активи. Ако сме убедени, че наистина трябва да обединим усилията си и да се борим с измененията на климата. Има и трето измерение, което също ми се струва важно. При анализа на риска на ЕЦБ би трябвало при надзора да се включи и климатичното измерение, екологичното измерение. Това е лост, който не може да бъде пренебрегван. Що се отнася до задължителните резерви, претеглянето на риска, Speaker, uh, Ms. Edia Pereira from EPP. Шая Перейра от НП. Благодаря, господин председател. За първи път жена ще бъде на чело на Европейската централна банка и за, пър, за първи път мандата на банката съвпада с нова комисия. И когато вие бъдете избрана, ще работите с нас и се надявам съвместно да финализираме Банковия и Паричния съюз. Имам два въпроса на последното заседание. На 25 юли управителния съвет на ЕЦБ бяха приети мерки за стимулиране на европейската а, економика. И управителния съвет дори говореше за а, цялостен пакет от мерки, които включват и а, покупки Що се отнася до Португалия, беше ни казано, че трябва да увеличим а, нашата работа, т.е. да строим покрива с други думи, когато е хубаво времето. Що се отнася до тези мерки, то те се отразиха положително за намаляване на дълга на Португалия. Смятате ли, че всички тези мерки са достатъчни за страни като Португалия? На второ място, цифровизацията, технологията, технологии като блок вириги, криптовалути и така нататък могат ли да бъдат включени в политиката на и дейността на ЕЦБ? Говорихме за Либра нова криптовалута, която се ползва от големи цифрови компании. Та, смятате ли, че това може да бъде заплаха за а, дейността на ЕЦБ и а, нейния надзор? Какви са, например, ще предвидите ли стимули за иновации а, на финансовите услуги? Благодаря ви. Да, това ми хареса да поправим а, покрива, когато е хубаво времето. Да, това е цитат на Фиджералд, който е, се ползва много от политиците. Въпросът е обаче, че се казва само на думи и не се е, преминава на практика. Разбира се, в най-развитите общества виждаме безпредседентен растеж. Но той е също така а, а, под, също подлежи на риск на тероризъм, заплаха за международната търговия, заплахи, проистичащи от Брексит, геополитически рискове, пък да не споменавам е, климатичните изменения, за които вече говорихме. А, нали, това, са дълго, това е дългосрочен риск, климатичните изменения, но са нали, нужни краткосрочни мерки. Така че наистина, а, да, а, трябва да се налагат понякога бюджетни е, ограничения, е, например в някои държави, където това е необходимо, за да бъде растежа и прехода много по, е, по-спокоен. Освен това се нуждаем от много задълбочена дискусия относно технологичните промени, баланса между ползите и разходите от технологичните промени – Централните банки в Европа наистина трябва да са много добре запознати с новите, е, новите развития, новите тенденции, т.е. ежедневно да правят анализи. На първо място трябва да се работи за финансова стабилност и защита на инвеститори и потребители. Второ, важно е да се облегчава, облегчават иновациите те да бъдат допускани. Централните банки, както всички останали политици, не могат да си затворят очите и да очакват статуквото да си остане вечно. Не, виждаме какво става с Китай, виждаме а, всички тези безпарични телефонни системи и така нататък, когато пътуват или вървете в Калифорния, за да видите как се развиват нещата. Нещата се променят. И много иновативни проекти са включени в дейността на ЕЦБ. Чували сте за ТИПС? Ами, мислех си го, че не сте чували. Аз, аз не съм, не бях чувала за ТИПС. Това е система, която през ноември беше ам, заработила в ЕЦБ. И тя предоставя възможност за експедитирани е, разплащания между финансовите институции на момента в еврозоната. Ще видим как ще проработи тази система и е, дали банките наистина ще я приложат и ще работят. Но защитаване на финансовата стабилност, на съчаване на иновациите са част от нашите приоритети. Задавайте въпроси към централните банки дали те наистина всъщност искат да предложат и да работят с цифрови валути. Това са въпроси, които трябва да бъдат обсъждани. Социалисти и демократи. Благодаря ви. Искам да се върна на въпроса за бюджетния капацитет. И необходимостта за въвеждането му и за централизирането на бюджетния капацитет. Смятате ли, че ако се забави именно този елемент и неговото въвеждане, това ще заплаши економическата стабилност в еврозоната? Това е един от въпросите ми. Много конкретен въпрос към вас. Нуждаем ли се наистина от а, такъв а, централизиран бюджетен капацитет? Втори въпрос по Гърция. Бях се срещнал с адвокат в Гърция, който ми каза, че всъщност много трудно се намалява дълга на Гърция. Вие съгласни ли сте с мерките, предложени от МВФ за Гърция? Трето. Приветствам приоритета ви за устойчивост, устойчиво развитие което означава, че ЕЦБ може да се превърне в ролеви модел по отношение на устойчиво финансиране. Съгласно член 170, 127 от договора, смятате ли, че тази вторична цел може да бъде включена в вашия мандат, т.е. парламента също да одобри вторични цели, например като борбата с климатичните изменения. Um, thank you very much. Um... I don't know. Благодаря ви за въпросите. Не смятам, че ако не се представи механизма за бюджетната стабилност. Това ще се отрази отрицателно, защото първо трябва да бъде пояснен този а, а, механизъм. И аз не смятам, че а, това по някакъв начин ще, се, ще разклати стабилността на еврозоната. Сега, за да наистина еврозоната да бъде силна и стабилна, ще за целта ще бъде необходимо да се въведе този механизъм с всички, всички останали цели, разбира се. И по този начин ще отговорим а, а, на кризисните ситуации в страните, подтърпевши от шока. Този механизъм, според мен, ще помогне за решаването на проблемите. Според мен е необходимо. Този механизъм в момента все още не е въвиден. Макростабилността, въпреки това, ще оцелее, но, според мен, механизмът е необходим. Първичният а, излишък в Гърция. По време на тройката се разглеждаше този въпрос. Аз тогава работех в МВФ и ние непрекъснато сме казвали 3,5 е е първичен излишък според нас МВФ. Аз все още говоря в качеството си на председател на МВФ. Това е твърде много и а, това създава натиск върху възстановяването на гръцката економика. Не, не се случват нещата така, както очаквахме. МВФ, това е позицията на МВФ към момента. И виждаме, че все пак има възстановяване, наблюдава се възстановяване на економиката в Гърция. Според моите оценки, това възстановяване, това възстановяване трябва да се гледа много предпазливо и внимателно. Би било наистина полезно управителния съвет на ЕЦБ да преразгледа мандата за Гърция, приоритетите и целите. Спомням си тези безкрайни екофин съвети на министрите и на, на централните банки, именно където се обсъждаха видовете структурни реформи. Тогава с а, Марио Драги разговаряхме и неговия екип и и всички ние си задаваме въпроса какво можем да направим ние, да дадем в нашия е, целият този дебат. Правомощията обаче са ясни. Тоест, е, правомощията, ЕЦБ може да си е, даде мнението само там, където а, има съответ, разполага с правомощия. On behalf of Greens. Името на зелените. Euh, je vais être un peu redondant compte tenu euh, de l'ordre dans lequel nous, nous passons. Euh, Благодаря ви. Ще видим как ще се приложи европейската таксономия, към която вие сте отворена и какво ще се направи за измененията на климата. Също времено вие се ангажирате да въведете методика за изкупуване на екологични активи в ЕЦБ, защото има активи, които са едни от най-замърсяващите. Както и вие казахте, постепенно трябва да има отказване от тях. Защото европейски институти показват, че около 63% от закупуванията са всъщност в полза на мултинационални компании и не намаляват со 2 ЕЦБ много често се среща с представители на големите банки и на финансистите, но трябва да има и структурен диалог с гражданското общество. Ангажирате ли се да организирате ежегоден такъв диалог, за да може гражданското общество да разговаря с вас за паричните политики на Европейския съюз? Накрая идва финландско председателство, вие ангажирате ли се да има въвеждане на етични норми и да се оповестяват всички срещи на членове на ЕЦБ с представители на лобитата? Нещо, което по-настоящем не се прави. Благодаря ви. По последния въпрос. Знам, че етичният кодекс или кодекса за добро поведение се преразглежда в частта конфликт на интереси и отношения с частния сектор. Аз много се радвам, че има такъв кодекс и че той се прилага. Иначе в рамките на иерархията на ЕЦБ не знам до какво ниво се стига и къде спира прилагането, но колкото по-добре се прилага, толкова по-добре за зачитането на етичните принципи и улесняването на контактите. Аз не мога да се ангажирам, защото не съм много добре запозната с това, докъде се стига. Трябва да се разговаря и с управителния съвет. По това да има ежегодна среща в момента не мога да ви обещая, защото още не съм заела този пост. Но мога да ви кажа, че когато бях в МВФ, ние имахме редовно такива консултации. Преди 10 години имаше неправителствени организации и представители на гражданското общество, които бяха извън нашите е, структури, но сега ние разговаряме, не винаги сме съгласни, но със сигурност се опитахме да намерим начин да се води конструктивен диалог, който в никакъв случай е, не е само за да ни е приятно. Това са представители на гражданското общество от 89 различни страни, е, дни наред понякога разговаряме и това наистина изисква много добра организация и усилия. Така че не мога да ви обещая, мога само да кажа, че размяната на мнения с гражданското общество за нас винаги е била много важна, за да знаем какво правим и също така да знаем къде е предела понякога на нашите действия. по методиката. Ако се приеме таксономия, одобрена на ниво Европейско парламент, ще трябва след това да се разработи процедура, за да се знае как ще се прилага и как да се подобри управлението на е, портфейлите при падеж. Благодаря. Гунербек. Уважаема госпожо председател, поне в качеството си на председател на МВФ, надявам се скоро и на ЕЦБ. Така че, е, уважаема госпожо Лагард, добре дошла сред нас. Европейските договори забраняват а, е, отнемането на държавните а, е, а, дългове, както и държавно а, финансиране. Това е са решения 366, черта 60 и така нататък. Забранява се също така и вторични покупки. От 2010 година и най-вече откакто госпожин Драги пое мандата, се говори вече актуално за тези въпроси. Вие като финансов министър във Франция през 2010 и 2011 година със сигурно сте забелязали, всъщност знаете много добре, за което много ви уважавам, че държавите членки на еврозоната и ЕЦБ всъщност перманентно нарушават европейските договори, именно само за да спасят еврото. Вие не сте само изтъкнат политик, но и изтъкнат юрист, така че искам да ви попитам следното. Дали вие като вашия предшественик ще нарушавате а, а, правните норми? Ще нарушавате договорите, а именно като облегчавате задълженията на държавите членки. Вие говорите за парична стабилност. Да, това е първична цел – плюс-минус 2% инфлация предлагате. И както чухме днес, може и малко повече от 2% да е инфлацията. И в крайна сметка плаците, данакоплаците, вложителите би трябвало да са най-малко виновни. И не на последно място да премахнете и принципа на отговорността. Ако продължите да работите така, как ще оправдаете именно това право на ЕЦБ да нарушава общото, общностното право? Благодаря ви. Um, много ви благодаря за въпроса. Финансирането на бюджетите на държавите членки е въпрос, който се разглежда от различните юрисдикции и на европейско, и на национално ниво. Има и достатъчно съдебна практика, която ни позволява да видим какви са параметрите на легитимното действие и кое вече навлиза в областта на нелегитимността. Това трябва да продължи. Разбира се, по време на финансовата криза, не само на национално ниво, но понякога и на регионално и на местно ниво, се налагаше да се направи отклонение. Не бих казала, че договорите са били нарушени, но имаше области, в които просто нямаше разпоредби. Не се знаеше какво може да се направи, за да има защита на спестяванията. Това наистина беше един невероятен период. 2008-2009 година почти всеки трябваше да се отклони от правилата в името на общественото благо, така че хората да не загубят спестяванията си. Често ми се казва, вие защитавате финансовата система. Не. Ние направихме така, че да няма пълно сгромолясване, да няма ускоряване на загубата на спестяванията – това, което се направи, може да се провери и беше наистина необходимо. Сега за 2% под и близо до. Мисля, че в момента в ЕЦБ се обсъжда, като аз не присъствам на тези обсъждания, разбира се, възможността това да се постигне отдолу нагоре 1,6, 7, 8 и така нататък, или да се тръгне от обратната посока. Така че средносрочно, като се говори близо до и по 2%, така аз разбирам дебата. Така че се разбира, стойностите могат да са и под и над. Благодаря ви. Следващия оратор – господин Ван Овервелд. Благодаря, госпожо председател, господин председател, госпожо Лагард. Аз ще направя три изявления и искам да знам дали сте съгласна с тях или не, ако не защо. Първо, мисля, че е много трудно да се види какво е значението на инфлация от 1,2 или 1,8%. Възоснова на такива неясни аргументи обаче се прилагат много странни политики и тяхното прилагане продължава. На второ място виждаме, поне в индустриализирания свят, че се нарушава колективността също но тези политики, за които говорих, създават точно такива компании тип зомби, които се възползват от много ниските лихвени нива. На трето място прилаганите политики разчитат на застрахователи, пенсионни дружества и банки. Така те само създават финансова нестабилност. Благодаря. Благодаря. Вие ми давате възможност да поясня това, което казах току-що за 2%. Аз в никакъв случай не отнемам от значението на този дебат. Мисля, че със сигурност има големи очаквания, много разговори, много е важно обсъждането на техническите експерти. Централната банка на Австралия иска да въведе известно ниво на гъвкавост. Не знам дали ви отговаря, защо ви отговарям на френски. Извинявам се, казва ораторката. От друга страна, вие споменахте много ниските цени на финансирането, което води до тип дружества, които иначе биха изчезнали от пазара. И тук трябва да се направи анализ на рентабилността, защото без тези ниски цени на финансиране, които имаме по-настоящем, какви щяха да бъдат отпусканите кредити, колко щях, от дружествата щяха да ги получат. Особено при програмите на ЕЦБ знаем, че имаме целенасочено финансиране, за да се насърчат компаниите и да има отпускане на кредитиране. Достатъчно ли беше то? Не. Можем ли да помогнем да се постигне целта? Мисля, че да. Благодаря и третия кръг от въпроси. Може би трябва да се ориентираме към 4-4 минути и половина. Хосе Мария Маркало от НП. Добър ден, добре дошла на кандидатката. Много се радвам да я видя отново тук. Вие сте при нас в момент, който е много различен от 2015 година, когато дойде Драги и Драги работеше по една криза, която беше в извън рамките на паричната политика. Вие идвате в момент, когато вече има стабилизиране и момент, в който паричната политика работи при много различни лихвени проценти – Има най-различни обяснения. Рубини, например, даде обяснение, че бъдещата криза ще е криза не на търсенето, а на предлагането. От тук и различните инструменти, с които разполагаме, трябва да бъдат различни. Краткосрочно говорим за финансови и банкови политики, но средносрочно трябва да говорим за преструктуриращи политики – колко време смятате вие, че европейската економика може да издържи с отрицателни лихвени проценти? На второ място трябва да се има предвид ролята на структурните реформи при изкупуването на активи. Не е ли разумно да има норма, която обвързва изкупването на активи от една държава И трябва ли да бъдат наказвани държавите, които са направили грешки? На трето място искам да запитам дали структурните реформи трябва да дадат по-голяма роля на корпоративните активи. И накрая в частния сектор трябва ли да има един набор от допустими активи при банковите облигации. Благодаря. Желая ви всичко добро и късмет. Благодаря. Аз също бих искала да се срещаме не само при кризисни обстоятелства, вие ми задавате конкретни въпроси, като колко дълго ще имаме отрицателни лихвени нива. Аз не мога да ви отговоря на такива въпроси, тъй като ценовата стабилност е със сигурност приоритет. Набора от инструменти, които са използвани, са използвани 100%. Дали те могат допълнително да се развият. Не знам, невъзможно е да се каже кога, при какви обстоятелства и как ще трябва да има анализ на рентабилността на ползването на тези инструменти. Управителният съвет е, е много ясен. Програмата за, програмите за закупуване ще останат непроменени до повишаването на лихвените нива. Не знам какво имате предвид. като говорите за закупуване на активи от държави, които са направили грешки и такива, които не са. Мисля, че трябва много да внимаваме с това при стрес тестовете да включваме някакъв морален елемент. ЕЦБ прилага своите прагове от 13, 15, 16 Може би ще продължим това обсъждане по-късно, защото имах чувството, че а, вие се изказахте за праговете. Благодаря. Колегата Мариню. Уважаема госпожо Лагар, добре дошла в нашата комисия. През последните два въпроса бяха зададени многобройни въпроси. Искам някои от тях да ги задълбоча, като например въпроса за криптовалутите и цифровите валути, като биткоин, например. Тяхната значимост се увеличи през последните години. Те представляват ли конкуренция на еврото и за ЕЦБ? Можем ли, че да се борим ефективно срещу прането на пари и финансирането на тероризма посредством тези криптовалути? И, вие, банката може ли да предоставя консултации на европейските банки в Германия, например? много се критикува отрицателната лихвена политика на ЕЦБ. Именно тя се отразява негативно върху малките кооперативни банки в Германия. Вие смятате ли, че намаляването на банките е неизбежно и може ли децентрализираната структура в Германия, например, да се окаже а, нещо положително с оглед на цялостната криза. Надявам се, че не искате да ви дам мнение по конкретно сливане. Много благодаря, че вие ни върнахте към цифровата валута. Това е важен въпрос, според мен принципът, който очертах по-рано. Първо, финансова стабилност, избягване на риска и на второ място да не задушаваме иновациите, а да им даваме ход. Да, аз вярвам в това. Криптовалутата от типа на биткоин със сигурност може да бъде анализирана по различен начин, в зависимост от това къде се анализира – някои места на света разглеждат като валута, друга, други като актив, трети като сигурност. Има голям хаос при анализите, но това, което виждаме е голяма спекулативност на продукта. Това е продукт, който не е достатъчно голям, за да заплаши стабилността на паричните политики. Това е нещо различно от стабилната валута. Може би там ще има различно бъдеще, но така или иначе, независимо дали ще говорим за бъдещата Либра или нещо друго, при този тип валута ще трябва да има изпълнение на изискванията по отношение на всички останали активи. Така че трябва да се мисли не толкова за това дали говорим за банка, а за типа дейност и пълното отговаряне на изискванията по отношение на продуктите. Всичко което ни защитава от изпирането на пари, финансирането на тероризма, разклащането на финансовата стабилност, всичко това трябва да бъде от първостепенно значение, за да може подобни продукти да процъфтяват при нас и другаде. Много се зарадвах, че Г7 възложи на ЕЦБ задачата да разгледа цифровите валути, да направи възможно най-широки консултации и да каже доколко те са подходящи. Грация, президент. Господин Петичини, благодаря, господин председател, благодаря, госпожа Лагард. Преди няколко месеца в Страсбург председателя Жан-Клод Юнкер в пленарна зала пред всички парламентаристи каза, че прекалено много се е вслушал в МВФ при изпълнението на политиките за бюджетни съкрещения, които сложиха на колене цяла Гърция. Казвам го, защото днес, независимо, че е ясно, че економическата криза от 2008 и 2011 година се дължат на липса на регламентация на финансовите пазари. Економистите, включително на най-високо ниво, такива каквито вие цитираха, продължават да твърдят, че пазарите трябва да се саморегулират и че проблемите с функционирането, като например бавен растеж, неравенство, за които се говориха по-рано, всъщност се дължат на допълнително на прекалената намеса на правителствата, а не на това, че не са регулирани тези пазари. Вие говорихте за спазване на учредителните договори. Отвъд специфичните ви мандати, какво мислите за реформа на учредителните договори, за да може Европейската Централна банка да има нова функция, която да е да дава кредити като крайна инстанция и да може да действа диференцирано към отделните държави членки, зависимост от техните желания. И за да може статута и на първо място да е борбата с безработицата, а не само стабилността на цените. Всяка една промяна на мандата на ЕЦБ е нещо, което е в ръцете на държавите членки. ЕЦБ не може сама да си го зададе и ние не можем да се прехвърлям от стабилност на цените към борба с безработицата или плюс устойчив растеж или още нещо. Има съвсем ясно записан текст в 127 член, втора линия, дава възможност когато се удовлетвори тази първична цел за стабилност на цените, да се вгледаме в вторични цели, като тези, които се преследват от европейските институции, като комисията, парламента и съвета. И това ми дава възможност да поясня и един отговор на по-ранен въпрос – защитата на околната среда всъщност са част от тези цели. Така че това легитимира факта, че борбата срещу климатичните изменения може да се разгледа като вторична цел от първично значение, но вторична цел за ЕЦБ. Няма да отварям отново котията на Пандора за това кой какво е направил, що се отнася до програмите за Гърция. Мисля, че МВФ особено във втората част на тези програми, ясно заяви, че изискванията към Гърция бяха прекалени, имайки преди способността на страната и този първичен излишък трябва да бъде, не трябваше да бъде изискван, трябваше да искаме нещо много по-низко като ставка. Имаше тройка, Имаше много решения, които бяха взети от различни страни. Не мисля, че сега трябва да се взаимно обвиняваме. Имаше едно съвместно усилие, което бе положено и така изглеждат нещата. Гърция поиска помощ. Ние се опитахме да работим оптимално, за да помогнем на тази страна, но наистина Гърция претърпя големи страдания, имайки предвид програмата за преструктуриране, която бе наложена. Благодаря колегата от СНД. I can, but maybe not everybody. Аз мога, но другите може би не. Okay. Thank you. So, a lot has been said... Благодаря. Много неща бяха казани за зелените облигации. Голямата част от предишните въпроси обаче говориха за търсенето. В анкетата, която, анкетната карта, която ви изпратихме, вие казвате, че няма достатъчно такива. Тоест, говори се за публична интервенция, за да се създаде по-голяма възможност да съществува такъв пазар. Въпросът ми е дали сте за по-голямо издаване на такива инструменти от европейските институции, т.е. емитиране на такива облигации. И смятате ли, че ЕЦБ може да подкрепи такова едно емитиране не на първичния пазар, това не се позволява от договора, но евентуално те да се приемат като, като гаранция а, и да се даде приоритет на този тип облигации в сравнение с други. След това криптовалутите – Казах ти, че това не е заплаха за финансовата стабилност, но искам да коментирате, ако е възможно, това, което каза Марк Карни, който е говерньор на Английската банка. Той го предложи това лято. Той говори за една цифрова а, валута, която а, да успори хегемонията на долара и да го замени на международните пазари. Какво мислите за това? и какъв въпрос може да се, какъв отговор може да се даде. Question, uh, green... По първи въпрос за зелените облигации, смятам, че ЕИБ емитира зелени облигации, то в големи количества. ЕИБ на вторичния пазар, доколкото зная, закупува също част от тези продукти. Прагът uh, не е 33%, който се прилага към други емитирания, е 50%. Т.е. дава се възможност а, да има много повече такива облигации, което е добре. Освен това, се радвам, че Урсула Ван дер Лейден активно насърчава зелена сделка. Дали нова, дали само сделка, не зная, но тя смята, че тези въпроси са изключително важни. И аз съм съгласна с нея. Що се отнася до криптовалутата и предложението на Марк Карни, много интересно ми се стори това негово предложение. Имайки предвид постоянното развитие, на което сме свидетели, за онези, които не са изчели речта на Карни, той предлага част от основните централни банки – да сформират нещо като съвместно начинание, за да могат да помислят за една а, валута на централните банки. Т.е. да се приложат принципите, които са а, в крайна сметка използвани от онези, които ще създадат Либра – нещо като държавна валута. Маркар ни предлага нещо, което по естеството си е нещо като държавна валута, но ще се издава от самите централни банки, а, от групата централни банки. Има интересни елементи това. Не мога нищо да кажа сега, не знам какво ще каже управителния съвет на ЕЦБ, но самата аз бих искала да участвам в един такъв анализ на една такава идея. Колега от ДНП, заповядайте. Госпожо Лекарт, аз съм от Унгария, ние не сме в еврозоната. Имам два кратки въпроса. Първият въпрос е за сътрудничеството между държавите в и извън еврозоната. Изключително важно е да има добро сътрудничество между тези две групи и държави. Това, което се случва в еврозоната, оказва въздействие върху държавите, които са извън нея. Ако еврозоната се закашля, не еврозоната може да се разболе от пневмония. Така че, бихте ли казали е, какво ще е въздействието в държавите извън еврозоната? Има едно ново предложение, което отчасти е одобрено за фискален капацитет за еврозоната. Знаете, че имаше негативни така становище изразени от държави, които не са членове на еврозоната. В писмените отговори казахте, че ви харесва това предложение. Как ще отговорите на безпокойствата, изразени от държавите извън зоната? След това, условията за влизане в еврозоната. Знаете, че има такива условия, подобно на присъединяване към ЕБО. Възнамерявате ли или смятате, че тези условия в момент са достатъчни, или пък планирате да създадете други нови условия? За... Трябва да сме достатъчно подготвени, за да станем членки на еврозоната, но бихме се безпокоили, ако постоянно се поставят нови условия. След това, какви са извлечените полки от последната криза? Ние използвахме смесени инструменти, конвенционални, като структурни фондове, както и някои инструменти, които не бяха приветствани от финансовите институции в Съюза, но като че ли работеха добре, тъй като Унгария за втора година по-настоящем има най-висок ръст в еврозоната. Напълно съм съгласна с вас за високата ви оценка за ЕЦБ до момента, но какво трябва да се промени у европейските институции, у държавите членки, ако въобще има някаква заплаха за нова криза или нещо подобно? Какво трябва да се промени така, щото възстановяването в Европейския съюз да е по-бързо, а не по-бавно, отколкото в други части по света? Първо, сътрудничеството между държавите членки на еврозоната и тези извън нея е много важно. Има 19 такива по-настоящем, но целта евентуално е 26 да са в зоната, като Дания е единствената, която е избрала да е извън, а Обединеното кралство ще е разрешило до тогава статута си. Много е важно сътрудничество, тъй като сме част от едно и също семейство и в крайна сметка ще бъдем заедно. И това е важно. Welcome. The embryonic fiscal capacity that was identified uh, back in uh, early Фискалният капацитет, който бе посочен в началото на юли, е нещо чудесно. Добре е да има подобряване на сближаването. Похвално е всичко това, но трябва да се отиде по-нататък, стига условията да са удовлетворени и държавите членки могат да ги приемат. Затова сътрудничеството с държавите извън еврозоната е изключително важно, защото те ще се присъединят рано или късно. Надявам се с времето те да се увеличат при е, спазване на съответните условия. Допълнителни условия за присъединяващите се държави. Пътят, който е начертан, например, за Харватия в момента, е много добър път да се присъедини към Банковия съюз, да бъде обект на надзор. Това е важно. Лично аз смятам, че трябва да има напредък борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Затова не знам точно какви са изискванията за държави, които се присъединяват към еврозоната. Нито пък казвам, че настоящите правила, които се прилагат в еврозоната, са достатъчни. Те трябва да бъдат подобрени и трябва да има по-добро сътрудничество и обмен на информация. Благодаря. Господин Пападимулис от ГОЕ. Сас калосоризо, кирия Лагард. Благодаря ви, госпожо Лагарти. Добре е дошла сред нас. Отбелязвам с голямо удовлетворение това, което казахте за това, че е необходимо да се намалят за моята страна съответните ставки за идните години. Също така с голямо удовлетворение отбелязвам всичко това, което казахте за гръцката економика. Там има голям растеж е, от известно време, близък до средноевропейския. При последните цифри е, имаме 1,9% растеж. Гръцкият премьер ще чуе вашето предложение също господин Мицотакис. Се надявам да ви чуя добре, за да не се откажа от всички усилия, които положи моята страна с предишни правителства, свързани с, с задълженията към кредиторите. Надявам се също така той да бъде амбициозен, подобно на вас. Още нещо ще ви попитам за това, което понесе моята страна по време на първите два меморандума. Господин Строскан, господин Дайсенблум говориха за погрешни елементи, които са предизвикали е, прекалено голяма безработица, много по-голяма от тази, която се очаквало, както и рецесия, която е много по-дълбока от очакваната. Всичко това направено, за да се защитат интересите на френските и германските банки. Тези двама господа, един вид къде ги виждате в тази посока. Преминавате от управителна функция в МВФ към ЕЦБ. От години отвора на котията на Пандора в нашата страна – тя вече е отворена. Няма какво сега да я отваряме. Отворена е. ЕЦБ трябва да работи в оптимална прозрачност, много по-голяма от тази на МВФ. Какви мерки ще предприемете, за да укрепите тази прозрачност? Калимера. I think I said what I had to say about the primary surplus in Казах всичко за този излишък. И позицията ми е бе различна от тази на комисията, затова не участвахме в третата част на програмата. Гледайки назад, трябва да кажа, че голямата част от структурните реформи, които бяха част от общия пакет, не бяха изпълнени. Силно се надявам новото правителство в Гърция да продължи това, което е започнато, но и да направи по-дълбинни промени, за да станат пазарите по-конкурентни, по-ефикасни и наистина има растеж, много се радвам. Възобновява се економиката с повече туризъм, повече производство. Що се отнася до фискалния мултипликатор? МВФ го каза не само за Гърция, но и за Португалия, когато разгледахме тези мултипликатори, тяхното въздействие е върху безработицата, така че ние казахме да, не сме доотчели въздействието на този мултипликатор върху безработицата, затова променихме целите и мерките на програмата. Дали това е било отговорност на една институция, на две институции? Мисля, че в този момент всички се движихме заедно, нямаше разногласие и няма смисъл да си прехвърляме вината един на друг но е изключително важно също да се признае, когато нещо не е било изготвено добре като план на базата на погрешна оценка. И ние го признахме съвсем ясно, имахме вътрешен механизъм, цяло звено се занимаваше с тези вътрешни оценки и ние съвсем доброволно го обсъдихме и признахме, че е имало такова недооценяване. Сега за прозрачността. Съм за максимална прозрачност а, и това трябва да отговаря и на мандата на институцията. Приветствам прозрачността. И ако стана председател пет пъти годишно, четири пъти всъщност с комисията и веднъж в пленарно заседание, ще бъда пред вас и ще се отчитам. Това е начинание, което приветствам. Колеги, имаме пет въпроса до края, включително два спонтанни, които съм обещал. Има и това е. Приключваме. След това ще продължим само на английски след 13 часа, евентуално, ако се наложи, за заключителни думи. И така, може би се надявам да приключим в 1 и 5, ако бъдете достатъчно бързи и формулирате въпросите си съвсем кратко, тъй като госпожа Лагард отговаря много добре и ефикасно. Социалистите Йоахен Шустер. Много ви благодаря. Действително много въпроси бяха зададени. Искам да се огранича до две теми. Първо, не стои на въпрос изобщо а, а, ниската лихвена политика на банката. Това, тя е много добра, защото не всички държави членки упражняват стриктна финансова политика. Естествено, че имаше и отрицателни а, отражения на тази политика на ЕЦБ. И сега в Германия беше направено едно простичко предложение от една партия, именно просто закон със закон да се забрани банките да въвеждат отрицателни лихви при спенстовни влогове и разплащателни сметки. Дали това е възможно според вас допустимо от правна гледна точка? И много спорен е този въпрос, а именно споделянето на риска в еврозоната, дали това е допустимо. Виждаме, че лихвите са различни в еврозоните. Държави с голям държавен дълг си позволяват по-високи лихви. Същевременно това отслабва и международната значимост на еврото ако ние се стремим към единно валутно пространство, единен е, пазар, значи трябва да се избягват подобни различия. И ако наистина се стремите към това, какви мерки ще предложите, за да се пристъпи към едно по-рационално разпределяне на риска в еврозоната? Uh, Ви благодаря за това, че направихте връзка между лихвените проценти и политиката на бюджетната политика на държавите членки. Да, защото наистина банките не могат да се справят сами. Нужен е диалог, за да се калибрират всички мерки, и да има едно претегляне разумно между разходи и ползи и по този начин да постигнем ценова стабилност. Затова смятам, че макропруденциалните мерки, които следва да се раз... доразвият, ще трябва наистина да продължим да работим по тях, тъй като те могат да избегнат да помогнат справянето с евентуални рискове в определени сектори. И това е, както казах, вече споменахме един така деликатен проблем, като кредитирането на високо задлъжняли банки, предприятия и така нататък. Не бива да се продължава тази политика. Т.е. трябва наистина да преминем към прилагане на макропруденциалните мерки. Рисковите в споделянето на риска в еврозоната. Да, това е целта. Това е всъщност една от целите на един паричен съюз, именно споделяне на риска. И по този начин да се укрепи общата валута. Все още не сме стигнали на този етап. Еврозоната не е изпълнена мисия. Още много работа ни предстои, за да изпълним тази мисия. Разбира се, изда... ние измерваме тази политика в зависимост от е, облигациите във всяка на държава членка и виждаме каква е печалбата, каква е възвръщаемостта. През последните три месечия имаше по-малка печалба и трябва да преминем към по-сериозно преструктуриране на банковата система, да финализираме банковия съюз. Както и господин Анрие спомена тази, тази сутрин, разбира се, трябва да работим за намаляване на необслужваните кредити. И всичко това ще доведе до а, споделяне на риска, когато удовлетворим всички условия. Но първо трябва да създадем а, благоприятните условия. А сега зелените. Благодаря, госпожо Лагард. С ЕЦБ ние избягнахме най-лошото. Е, и се, много се радваме, че всъщност е, е, не се проповядва паричен популизъм от ЕЦБ. Вие трябва да продължите с успешните, наложените се вече инструменти. Благодаря за това, че вие а, ще бъдете ангажирана и ще се придръжбате към а, тези политики. А, вие съвсем накратко също споменахте и риска върху сектора на недвижими имущества. И не бива да забравяме, че политиката за ниските лихвени е, ставки е необходима, но виждаме, че всъщност е, е, имам най-много инвестиции в момента в е, сектора недвижими имущества, е, е, най-големи печалби. Вие споменахте също мак, макропруденциалните инструменти. Ще продължите ли да работите с буфери и така нататък, за да се компенсира липсата на капитал в момента. Благодаря ви за въпросите. Макропруденциалните инструменти, които съвсем отскоро се използват по целия свят, наистина ще имат положително въздействие върху сектора на недвижими имоти. Наблюдаваме такава тенденция в Канада и в Австралия. Наистина там цените експлодират, цените на имущества. И това показва, че макропотенциалните инструменти са проработили и действително трябва и ние да се възползваме от тях. Искам да добавя нещо набързо. Тук става и въпрос за доставки. А именно, как се има ли достатъчно жилища, достатъчно сгради, дали действително и държавата се намесва с публично финансиране. Антонио Риналди от Идентичност е, и демокрация. Иса Лагард, сента, че... Много благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо Лагард. Мисля, че в... Вие споменахте, че в ЕЦБ обсъждате различни цели, но вие се задължавате да продължите първоначалната цел, а именно поддържане на стабилност на цените. Дали обаче няма да е разумно да се а, добави в политиката на банката и други а, вторични елементи или цели, като например заедостта? Това е първият ми въпрос. Втори въпрос – 530 европейски граждани, които са и ваши колеги, можете ли да ги уверите, че вие действително сте независима? Просто като гражданин ви питам. Във вестник Лемонт през юни 2013 година в едно интервю Вие бяхте казали някои неща, които сега май няма да ви харесат, ако бъдете избрана за председател на ЕЦБ. Вие тогава предупредихте президента Саркози за предстоящите заплахи. Ние се нуждаем, искам да кажа всичко това, че се нуждаем от независим председател на чело на ЕЦБ. По какъв начин ще гарантирате вашата пълна независимост. Много благодаря за тези въпроси. Независимостта на председателя на ЕЦБ е изключително важен въпрос и аз мога да потвърдя само това, което казвате, защото това е свързано с доверието в Централната банка. Когато, например, сформират политически партии или коалиции и така нататък. Тогава трудно да се изгради доверието. В случая на ЕЦБ обаче ситуацията е различна. И ние разполагаме, ние се базираме на правни норми, според които лидерът на ЕЦБ никакъв случай не би следвало да се поддава на външно влияние защото ЕЦБ е институция в служба на гражданите в еврозоната, а не в служба на политиците, на лидерите на държавите членки. Чрез вас, като представители на а, гласоподавателите, казвам това. Това е много важен елемент за мен. В противен случай нямаше изобщо да мине през главата да се кандидатирам. Ян Кота има думата, моят заместник председател. Те говоря френски. Много се радвам на вашата кандидатура. Тя е амбициозна. Радвам се по три причини най-малкото. Първо, защото вие сте първата жена на такъв ключов пост. Сега имаме 5 жени от 24 оратора. Да се надяваме, че качеството при нас е по-добро от количеството. Това е шега, разбира се. Аз съм от Нормандия, както и вие, доколкото знам. Но големите промени в климата, в обществото, в технологиите ни карат да преосмислим своите монетарни и финансови политики. Вие искате да промените това как ЕЦБ се възприема от обществото, от младите. За нас, разбира се, са много важни и участниците в економиката. Важно е ЕЦБ да стимулира малките и средни предприятия, да се води от интереса на потребителите, които са ключови участници в економиката. Затова искам да ви попитам как можете да направите работата на ЕЦБ по-разбираема, по-отворена. Може би един ежегоден форум, както предложиха колегите. Много ви благодаря, госпожо заместник председател. Поздравявам ви като нормандка и като жена, разбира се. Ежегодният форум, за който стана дума, е възможност да се включи гражданското общество, но мисля, че това не е достатъчно, за да може гражданите и държавите членки от еврозоната наистина да ни разбера, трябва да се мине през всички канали, да се говори наистина разбираемо в МВФ казах на моя екип да спрат да използват съкръщения, защото това е начин по който изключваш останалите. Необходимо е наистина да се мисли как се говори и да не се използва техническия жаргон, така че хора, които не са непременно експерти в, по паричната политика, също да могат да разберат за какво става дума, за какви стойности говорим, какво е регионалния суверенитет. Ето за всички тези проекти бих искала да науча повече. И нямам никакво съмнение, че съвета на гуверньорите също е готов да започне с един нов подход. Благодаря. Okay, now the last speaker, last question from Mr последен въпрос от другия заместник председател на нашата комисия. На английски да се изкаже, не съм сигурен, каза председателя, че има превод на английски. Тогава на английски да се изкаже. That have said that um, uh, unconventional monetary policy was crucial to uh, avoid a collapse of the euro area. Не трябва да допускаме а, срив в еврозоната. За целта се нуждаем от една добра и стабилна парична политика. Ще изходя от опита в собствената ми страна, Португалия. При нас беше прият пакет с мерки за бюджетни рестрикции и <clears throat> публичния държавния дълг нарасна неимоверно много. През последните две години новото политическо мнозинство прие а, и други мерки и по, това, по, по този начин всъщност Португалия постигна всъщност най-голямото економическо развитие. Преводачите се извиняват, прекъсваме превода. uh, uh, uh is whether, uh, and a question that I would like to pose, uh, is whether you think that uh,